Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Уважаема госпожо председател на Латвийския сейм, госпожа Морниче, господин комисар Московиси, колегите Молтерери, и Артуи ще се присъединят към нас след малко. Приветствам ви. С добре дошли на втория ден на конференцията за европейското полугодие. I welcome uh, Mr. Добре дошъл на господин Молтерер, съместник председател на Европейската инвестиционна банка. Добре дошъл или след малко след нас ще и моят колега, господин Артуи, председател на Комисията по бюджети. Добре дошли на втория ден от конференцията за европейското полугодие. Днес ще обсъдим възможностите за насърчаването на заетостта, извършената до тук работа по изпълнението на пакта за стабилност и растеж, както и мерките за стабилизирането на економическия и паричен съюз. Уважаеми колеги от националните парламенти, с удоволствие ще изслушаме вашите изложения за вашия опит по прилагането на фискалния пакт. Този пакт е опит за изграждането на фискален съюз, като се заобиколи комисията и се изключи от процеса парламентът. Парламентът настоява за прилагането на общностния метод, тъй като според нас той е по-демократичен и по-ефикасен. Той е рецептата за успех в Европа тъй като гарантира баланс между интересите на по-малките и по-големите държави членки, между тези на по-заможните и по-бедните, между тези на юга и севера, на запада и изтока, давайки възможност за диалог и постигането на консенсус. Основните процедури за бюджетен надзор в Европейския съюз се основават на европейска нормативна уредба, която е приета по процедурата за съвместно вземане на решение с участието на парламента. Това е добра новина. В продължение на много години Европейският съюз бе гарант за мир, демокрация и просперитет. Искаме Европейският съюз да действа като такъв гарант и сега, гарантирайки високо ниво на заетост и социална закрила ще трябва да обърнем голямо внимание на социалните показатели и на заетостта. Също толкова голямо внимание, колкото обръщаме на економическите и бюджетните показатели. Заетостта и социалната закрила са важни за всички европейски граждани. Към момента работим по по-задълбоченото интегриране на фискалните и економическите политики, пренебрегвайки социалното измерение на економическия и паричен съюз. Но социалното измерение не, е, не се противопоставя на економическото и фискалното. Нарушения в тази област трябва да се наказват също толкова строго. Комисията изготви набор от показатели, по отношение на заетостта и социалната сфера, подобно на набора от показатели за макроекономически дисбаланси. Европейският парламент е на предната фронтова линия в борбата за отчитането на социалното измерение на економическия и паричен съюз. Крайно време Европейският съюз да докаже, че закриля своите граждани, че им предоставя социална закрила. Още повече като се има предвид, че те продължават да заплащат цената за економическата криза. Европейският съюз продължава да е с ниска инфлация и нисък растеж, намаляват приходите към държавните бюджети увеличава се безработицата, което от своя страна увеличава публичните разходи. Огромен е броят на безработните, милиони граждани са бедни, това поставя на карта конкурентоспособността ни. Вече от години Европейският парламент призовава за насърчаващи растежа инвестиции, които да допълнят структурните реформи и бюджетната консолидация. На 26 ноември председателят на комисията Юнкер представи плана си за инвестиции пред Европейския парламент. Приветстваме този план. Той показва, че поемаме ангажимент за промяна на курса, за това да поемем по път пътя към <clears throat> заетост и растеж. Всички ние сега трябва да направим всичко възможно за гарантирането на успеха на плана за инвестиции. Сигурен съм, че ще го обсъдим и днес сутринта, тъй като сред нас са основните действащи лица по отношение на този план – комисар Московиси и господин Молтерер, заместник-председател на Европейската инвестиционна банка. Сред нас е и председателят на комисията ни по бюджети, господин Артуи. Госпожи и господа, подобно на всички политически инициативи и инвестиционният план е изложен на риск от провал. Ако не поемем всички своята част от отговорността. Инвестиционният план се отнася до всички държави членки, затова всички трябва да участваме в процеса. Комисията, Европейската инвестиционна банка, Европейската комисия, правителствата на държавите членки, европейските и националните парламентаристи. Всички те трябва да участват в реализирането на плана. Европейският парламент е изцяло ангажиран с неговото реализиране. През идните дни ще му направим обстойна проверка, ще излезем с идеи за усъвършенстването му, включително и с идеи за гарантирането на демократична отчетност. Поставянето на плана на солидна правна основа е един от въпросите, които ще обсъдим днес. Някои неща трябва да бъдат доуточнени, като например критериите за подбор на проекти Идеята на комисията да изготви списък с допустими проекти с обща европейска значимост е добра. С радост установяваме, че този план насърчава прилагането на общностния метод, т.е. комисията поема инициативата, като се гарантира участието на Европейския парламент. Европейският бюджет е източник на гаранции за плана. Така ще му се придаде общо европейско измерение. Разбираемо е във връзка с това, че днес сме поканили гостите, които са сред нас. Разбира се, държавите членки също ще трябва да направят вноска. Приветстваме тази идея. Комисията в съобщението си заяви, че за реализирането на плана ще се използват национални вноски. Ще се използва също и гъвкавостта по пакта за стабилност и растеж. Така ще се създаде стимул за националните правителства да участват. Успехът на плана без съмнение ще зависи от потенциала за кредитиране. Уважаеми колеги, основната ни цел ще бъде да си възвърнем доверието на инвеститорите – Инвеститорите трябва отново да повярват, че си заслужава да влагат средства тук в Европа. Затова нека се възползваме от общия си потенциал. Ако работим заедно, ще сме по-силни. Европа има огромен потенциал за разкриването на нови работни места, за създаването на нови възможности за всички европейски граждани във всички държави членки. Желая ви ползотворен дебат. Сега давам думата на моята колега, председателката на Латвийския Сейм. Благодаря, господин Шолц. Господин председател на Европейския парламент, уважаеми колеги, дами и господа. Добре дошли на всички ви. Първо искам да изразя своята благодарност към Мартин Шулц за личното му участие в много от събитията, организирани от латвийското председателство. Днешната конференция ще се занимае с дебати за европейската нова сделка, структурните реформи, социалното измерение на економическия и паричен съюз. Всяка от сесиите е изключително важна за нашите граждани, За това се радвам, че поканените оратори не са само политици, а истински експерти. След няколко бурни години от економическа гледна точка, Европейският съюз влиза в един по-спокоен период. най-бурната част на този преход премина, економическия растеж се върна, но положението продължава да бъде лошо. Затишието трябва да се използва разумно. Европейският съюз има нужда от ясна визия за пътя напред. Нуждата е всъщност да създадем един план, който да насърчи публичните и частни инвестиции за растеж и работни места в Европа. Трябва да се постигне равновесие между фискалните, инвестиционни и структурни мерки и паричните такива. Бюджетната консолидация трябва да върви ръка за ръка с инвестициите. По-общо казано, Европейският съюз трябва да помисли за бъдещата си роля и конкурентноспособността си в света. Той ще трябва да намери уникални решения за проблемите, пред които са изправени много държави и региони по света. Застаряващото население, все по-фрагментираните вериги на ценности в световен мащаб, като в същото време запази своите ценности, включително баланса между професионален и личен живот. Новата сделка за Европа трябва да включва всичко това. Трябва да инвестираме повече в нашето общество, в образованието, технологиите, инфраструктурата. Трябва да дадем повече сигурност на обикновените граждани. Това ще доведе до по-ефективна и динамична економика. Смятам, че плодовете на економическата зрялост като умения, обучение, образование на работната ръка ще доведат до едно чувство за справедливост в обществото. Тези стъпки са изключително важни за преодоляване на все по-голямото неравенство, което води до политическа и економическа нестабилност. Ако приложим тези альтернативи, институционалните канали, по които се приемат решенията, трябва да се променят. Изключително важно е да не се подаваме на фетишизма БВП, тъй като често това пречи на устойчивия растеж. Дами и господа, живеем в свят с много безработни. Голямата част от тях са млади, които се чувстват изолирани. Латвия смята, че социалното измерение е изключително важен елемент на економическото управление и координацията – това всъщност е и темата на последното пленарно заседание днес. Мисля, че изразявам мнението на всички ни, като казвам, че най-голямата цел на економическата политика е благоденствието в обществото. Економическите и фискални проблеми доведоха до значително уронване на възможността на хората да действат, за да избегнем задълбочаването на кризата в обществото, трябва да насърчим е, общи решения, като например плащането на данъци, а, социалната предприемчивост, а не индивидуални решения, като емигриране или сивата економика. Единната ни валута е изключително важна и най- уязвимите в обществото не трябва да бъдат оставени на заден план. А ако работим заедно, може да постигнем общества, които отговарят на нашите основни ценности, общества с повече възможности, по-силна демокрация, по-висок жизнен стандарт за повечето хора. Посредством представителите на националните парламенти, гражданите могат да бъдат демократично представени при вземането на решения. Икономическото управление е сложна тема, но представителите представителите на хората са длъжни да обяснят сложните въпроси по един ясен и разбираем начин, за да убедят обществеността, че трябва да ги подкрепи. В този контекст настоящата Европейска комисия каза, че иска ново партньорство с националните парламенти – където ще бъдат представени важни предложения и инициативи. Те ще бъдат обяснени в националните парламенти от членовете на Европейската комисия. Надявам се тази конференция да даде форум за обмен на идеи и е, общи усилия по тези въпроси. Тази конференция трябва да бъде едно вдъхновение за поглед напред и откриване на нови решения посредством споделяне на опит – независимо дали този опит е положителен или отрицателен. Много ви благодаря за вашето внимание. Благодаря, колега Мурниеце. Госпожи и господа, започваме с разискванията. Първи има думата ресорният комисар за економически и финансови въпроси, данъчно облагане и митници, господин Московиси. Благодаря, господин председател, скъпи Мартин. Уважаеми членове на Европейския и националните парламенти, искам да благодаря на Европейския парламент и Латвийския парламент по чиято инициатива сега обсъждаме публичните и частни инвестиции в Европа. Както знаете, това е водещ приоритет на комисията Юнкер при встъпването в длъжност. Церемонията в Люксембург това беше обявено официално. Инвестициите са много важни за европейските граждани. И това е водещата задача на новата комисия. Комисията представи своя инвестиционен план на 26 ноември. Много е важно да има инвестиции, за да може да се преборим с опасността от стагнация. Всъщност, идеята е в повечето държави членки да се осигурят такива механизми. Целта е да се мобилизират инвестиции за реалната економика, за да може да се стимулира растежа. По този начин ние искаме да дадем един глобален отговор. Но тук има три допълнителни фактора. На първо място говорим за мобилизиране на допълнителни 315 милиарда евро. 2015 до 2017 година. Ние използваме публични средства, за да привлечем частни, като разчитаме на Европейската инвестиционна банка, нейната експертност, техническа и финансова. Освен това, има още 16 милиарда, половината от настоящия бюджет, 5 милиарда от ЕИБ и това всъщност е основата на плана от 21 милиарда, които се осигуряват първоначално. Трябва да подчертая, че тук няма никакво отрицателно възражение нито върху европейския бюджет, нито върху различните му съставни елементи. С подкрепата на инвестиционния фонд ЕИБ ще може да привлече още 63 милиарда, освен това, ние се надяваме да привлечем още 115 милиарда по стратегическите проекти. С други думи, ще осигурим тези катализатори и това съвсем реалистично ще осигури допълнителен финансов ресурс от частния сектор. Освен това, се предвиждат и заеми 240 милиарда за инфраструктурата и изобщо ще мобилизираме всячески частните фондове. Като разбира се, ние имаме и 75 милиарда предвидени за махите и средни предприятия, защото те са двигателя на конкурентоспособността на Европа. Всичко това беше представено от комисията на 3 януари. Ние сме оптимисти е, и съветът и парламента трябва да действат бързо, защото няма време. Много се радвам, че в парламента виждаме подкрепа. Ще се използват публичните банки за инвестиции, за да се изпълни инициативата. Националните банки са много важни за убедителното участие на държавите членки. Колкото повече държави членки заявят интерес към инициативата, толкова по-голямо ще е доверието в нея. Същевременно при оценката на публичните финанси и пакта за растеж – или чрез различните платформи на национално, регионално и европейско ниво това може да се направи. Накрая, ние се обръщаме към частния сектор с призив да подкрепят тази идея. Могат да се използват и различните дългосрочни европейски фондове стратегически фондове или финансиране на отделни проекти. Важно е подбора на финансираните проекти да не стъпва върху политиките, а върху експертната оценка. Да се види какво конкретно е важно за проекта, не националността, не политическата цел, която обслужва, а економическите и социални ползи, както и добавената европейска стойност. Освен това, трябва да има и добра възвръщаемост. Държавите членки би трябвало да използват по-добре и структурните фондове. Ние смятаме, че една допълнителна сума от 40 до 60 милиарда също може да се мобилизира до 2020 година. На второ място имаме различни инициативи, за да сме сигурни, че тези инвестиции ще бъдат реални. Има вече работна група, която обединява комисията ИБ и държавите членки, обсъждат се инвестициите в инфраструктурата в европейски план. Като необходимостта естествено е от инвестиции, които да са качествени и надежни. За нас са важни и възобновяемите енергии, ефективните енергии, високодебитните енергии, научно-развойната дейност, иновациите, инвестициите в образование и наука. Трябва да сме готови за борбата с конкуренцията. Освен това е необходимо да има по-добри междусистемни връзки в целия Европейски съюз, по-добри системи за рециклиране. Разбира се, тук не става дума за финансиране на всичко под слънцето, но ще мислим за нуждите на утрешната економика. Тази работна група вече работи, както казах, е, ще има списък на европейските проекти, за да може те да бъдат обхванати и оценени. По време на подготовката и изпълнението на проектите е гарантирана подкрепата на Комисията ЕИБ, националните инвестиционни банки, могат да се използват и структурните фондове. На трето и последно място ние сме предвидили мерки за правна сигурност, които да защитават инвестициите, за да може Европа да е по-привлекателна. Това означава, че вътрешния пазар и структурните реформи са много важни за успеха на инвестициите. Вътрешния пазар трябва да бъде напълно изграден сектора на услугите, на инфраструктурата, на цифровата индустрия. Всичко това са водещи приоритети за комисията. Защото казах, има финансиране за предприятията и по-конкретно маките и средни предприятия. Искаме да имаме и истински капиталов пазар. Тук работим с комисаря, който отговаря за този ресор. Джонатан Хил. Благодаря. Накрая отново ще кажа, че е много важно да се работи на скоростни обороти. Тук се обръщам и към латвийското председателство и към парламента. Тук е необходима добра воля, за да може още през месец септември да говорим за напълно оперативен план. Имаме плана за инвестиции в допълнение на вече предвиденото, за да може да се канализират стратегически важните инвестиции. Има още едно условие. Планът би трябвало да доведе до добри котировки, за да може АИБ и националните банки да наберат средствата, от които имаме нужда. С други думи, бърз план, надежден план. Знаете, че наричат нашата комисия комисия на последния шанс. Затова е много важно да покажем резултати и този план да стигне до реалната економика, да създаде работни места и растеж. Именно така финансовите пазари ще подпомогнат реалната економика. Създаваме възможности за инвестиции, добра подкрепа за проектите и по този начин би трябвало наистина да се изпълнят жизнеустойчиви и качествени проекти. Затова комисията не смята, че е достатъчно само да се представи плана, с това не се изчерпва нейната задача, ние продължаваме работата. Това е господин председател, госпожо заместник председател. Работата продължава през следващите дни и месеци. Ние ще продължим този разговор. Като отново ще ви напомня за трите основни стълба, които споменах. Те са от ключово значение за успеха на плана. Това е план за инвестиции на комисията Юнкер, но той обслужва всички европейски граждани. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря. Думата има заместник председателят на Европейската инвестиционна банка, господин Молтерер. Добро утро, господин председател, госпожо председател на Латвийския парламент, господин комисар, колеги. За мен е удоволствие да участвам в днешната проява като представител на Европейската инвестиционна банка. Това е банка на Европейския съюз на държавите членки. За мен е удоволствие да обсъдя днес с вас представителите на националните парламенти въпросите, които сте си поставили на дневен ред. Ролята както на Европарламент, така и на националните парламенти е изключително важна с оглед гарантирането на успеха на Европейския инвестиционен фонд. Ние се нуждаем от вашата подкрепа. Господин председател, вие и вашите колеги сте подбрали подходящи теми за днешната конференция. Всичко се свежда до инвестициите, но не на 100%. Инвестициите са едно от основните предизвикателства, но то трябва да се разглежда в по-широк контекст. Опитът ни с пазарите показва, че има редица предизвикателства. Едно от тях е продължаващото консолидиране на държавните бюджети. Друго предизвикателство е свързано с доизграждането на вътрешния пазар в областта на енергетиката и КТ, например още едно предизвикателство са структурните реформи в държавите членки. Госпожи и господа, трябва да премахнем ограниченията върху бариерите пред инвестициите. Понякога се твърди, че за това е необходимо по-добро регламентиране. Това е процес необходим както на ниво Европейски съюз, така и на ниво държави членки. И накрая нека опомена предизвикателствата, свързани с насърчаването на инвестициите. Защо трябва да насърчаваме инвестициите? Защото те са двигател за растежа, разкриват потенциал за растеж, предпоставка са за увеличаването на заетостта. Положението по-настоящем е сложно обемът на инвестициите е с 15% под размера на инвестициите, когато кризата достигна връхната си точка. В някои държави стоеността на публичните и частните инвестиции дори е още по-ниска в сравнение с пика на кризата от 2007 година. Нека цитирам някои статистически данни, за да ви покажа какво е положението в момента. Целта на Европейския съюз за инвестиции в научно-изследователска развойна дейност и новаторство е 3% от БВП. Към момента тази стойност е 2%. За да стигнем стойност от 3% годишно трябва да се инвестират по 130 милиарда евро. 130 милиарда евро само за научно-изследователска и развойна дейност. Има недостатъци при осъществяването на програмата за цифровите технологии. За нея са необходими годишни инвестиции от около 55 милиарда евро. А що се отнася до механизмите за образованието, само в тази област са необходими около 10 милиарда евро годишно. Неефективното разпределяне на инвестициите се отразява неблагоприятно върху заетостта и растежа. Това е и причината, поради която възстановяването продължава да е предизвикателство за всички ни. Защо е нисък размерът на инвестициите? Трябва да обърнем особено внимание на този въпрос. Една от основните причини, поради които не се инвестира, е липсата на доверие от страна на инвеститорите и на пазарите в инвестиционния климат в Европа. Друга причина е липсата на правна сигурност. Това са двете основни бариери пред инвестициите. Наред с други проблеми, като например разпокъсването на пазара в някои части на Европейския съюз, както и липсата в някои държави членки на капацитет за подготвянето на жизнеспособни проекти, технически и финансови проблеми, недостатъчния бюджетен капацитет, недостатъчно добрия отговор на банковата криза силно ограничава капацитета както на държавите членки, така и на търговските банки. Какво послание можем да отправим? Държавите по света стават все по-силни и ние трябва да ги следваме. В противен случай ще изостанем. Трябва да намерим интелигентен начин за използването на публични средства с цел привличането на частни инвестиции. Публичните разходи, госпожи и господа, не бива да се разглеждат само като безвъзмезни финансови помощи, които да потънат някъде. Те трябва да се използват за ефективни инвестиции в образованието, научно-изследователската и развойната дейност, като възможност за мобилизирането на частни инвестиции. Трябва да променим парадигмата. Трябва да преминем от предоставянето на безвъзмезна финансова помощ от бюджетите към използването на финансови инструменти. В тази област, още от създаването си през 1958 година, Европейската инвестиционна банка играе ключова роля. Идеята на комисията, господин комисар, наистина е отлична. Тя е пример за взаимодействието между европейските институции. Е и Б бе изключително активна по време на кризата от 2008 година насам. Изиграхме ключова роля при рекапитализирането от 2013 година нататък. Държавите членки, акционери на ЕИБ, допълниха капитала на банката с 10 милиарда евро. Към момента можем ясно да кажем, че сме в състояние да постигнем резултати. Вече сме постигнали такива. На времето целта беше с тези допълнителни 10 милиарда евро, да мобилизираме допълнителни инвестиции в размер от 180 милиарда. Тези 10 милиарда наистина сработиха. мултиплициращият ефект под формата на увеличаване на капитала на ЕИБ е 1 към 18, т.е. допълнителният капитал в размер от 10 милиарда евро отключи инвестиции в размер от 180 милиарда. Постигнахме наистина добри резултати. Готови сме да продължим работа управлявайки Европейския фонд за стратегически инвестиции. Гаранциите по този фонд са 21 милиарда евро. Те дават възможност на Европейската инвестиционна банка да разшири дейността си, да поеме по-висок риск по отношение на баланса си. Защо? Защото тези гаранции защитават дейността на Европейската инвестиционна банка. Очакваме съотношението на мултиплициране да бъде 1 към 15. Това е едно много предпазливо допускане. През изминалите три години съотношението в рамките на дейността ни бе 1 към 18. Господин комисар, би ни се искало на време да узнаем какво е правното основание. Но банката е готова да започне работа по процеса дори и преди влизането в сила на съответната нормативна база. Какво конкретно ще проистече от фонда? Той почива на два финансови стълба. Единият е от тези 21 милиарда да се заделят 5 милиарда, най-вече за малките и средни предприятия. Така ще увеличим капацитета за кредитиране на малките и средни предприятия, предоставяйки рисков капитал за новаторство, за новосъздадени дружества. Така Обемът на инвестиции чрез стимули ще се увеличи през следващите 3 години с 75 милиарда евро. Вторият стълб е създаден на ниво Европейска инвестиционна банка. Става дума за механизъм за насърчаването на инвестиции в инфраструктура и новаторство. За целта ще се предоставят 16 милиарда под формата на гаранции. Очакваме заедно с комисията от тези, тези 16 милиарда да се мобилизират още 240 милиарда евро под формата на инвестиции. Това ще са инвестиции в транспорта, енергетиката, ИКТ, ефективното използване на ресурсите, околната среда и други. Разработваме нови продукти, ориентирани спрямо капиталовите пазари. Това са по-скоро капиталови продукти с цел ограничаване на риска. Както упомена господин комисарят, Европейският фонд за стратегически инвестиции дава възможност на Европейската инвестиционна банка и за капиталови инвестиции. Третият стълб се основава на инвестиция в инфраструктура и консултиране. Необходимо е както финансово, така и техническо консултиране за реализиращите проекти, за компетентните органи, за публичните и частните партньори. В рамките на консултирането ще използваме своя експертен потенциал, както и този на Европейската комисия. Според нас има огромен потенциал за засилване на сътрудничеството с националните банки и институции за финансиране, особено в рамките на регионалните инвестиционни платформи. Те са още една възможност за засилване на сътрудничеството, наред с областта на консултирането. Какво е от основно значение за Европейската инвестиционна банка? Фактът, че през изминалите 6 години настъпиха значителни промени в инвестиционния климат. Към момента проблемът не е в недостига на ликвидност. Пазарът разполага с ликвидност. Дружествата разполагат с парични средства в немалък обем. Тоест, основният проблем е как да преодолеем макроекономическата несигурност, как да преодолеем разпокъсването на вътрешния пазар, как да се справим с бариерите на ниво нормативна база, като същевременно привлечем частни инвестиции за финансирането на стратегията ни по линията на новия инструмент. Този нов инструмент се основава на нов подход. Европейският фонд за стратегически инвестиции сам по себе си е нововъведение. Той е един чудесен пример за взаимодействието между европейските институции в върховния интерес на европейските граждани. Трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да насърчим растежа и да увеличим заетостта. Благодаря. Благодаря, господин Малтерер. Думата има председателят на Комисията по бюджети на Европейския парламент, господин Жан Артуи. Господин председател, госпожо председател, скъпи колеги! Много се радвам, че мога да взема отношение по новия план за Европа. Планът на комисията Юнкер дава началото на отговора за справяне с кризата. Необходимо е пълно съгласуване на предприятите действия, необходима е и пълна ангажираност. Всъщност, новия план би трябвало да ни изпълва с надежди, но тук не бива да се залъгваме и да правим нещата наполовина. Нека си спомним какво направи Рузвелт през 30-те години, когато избави Америка от економическата стагнация много беше важно отново публичното доверие, както и политическото действие, което да отговаря на предизвикателството. Ако 30-те години на миналия век са сходни с това, което се случва сега, то сега имаме и призрака на дефлацията. Освен това, цялата институционална рамка е много различна, защото шанса на Америка е, че разчита на федерална система. Е, разбира се, президента Рузвелт в тогава предприе много решителни мерки и всички средства бяха хвърлени в економиката. Що се отнася до европейското управление, то е различно със сигурност има какво да се подобри. Според мен в еврозоната сега виждаме последиците от липсата на управление. Всъщност през последното десетилетие еврото като че ли приспа бдителността, приспа и пазарите съгласно член 13 на Фискалния пакт, като депутат в ПАСЕ, аз присъствах и на заседанията на националните парламенти. Видях, че и други са на моето мнение, но междувременно не се е променило кой знае колко, което ме обърква. Ние непрекъснато разискваме, но какво правим на практика? За да бъдат тези заседания ползотворни, би трябвало еврозоната да има демократично, легитимно и решително управление. Много е хубаво иначе да се срещаме помежду си като парламентаристи, е, да обменяме идеи, но когато в еврозоната има буря, е настъпил момента да се вземат решения. Към кого би се обърнал гражданинът? Р... Можем да имаме председателя на Европейската комисия или съответния комисар или председателя на Фонда за европейска стабилност или механизма за стабилност или председателя на ЕЦБ или на МВФ или на Европейската инвестиционна банка, към кого да се обърне гражданина. В крайна сметка, вчера официално се въведе и Фонда за финансова стабилност, имаме и механизма, сега говорим и за Фонда за стратегически инвестиции – Имаме и системата за свръхдефицит. Аз си задавам въпроса какво е предвидено обаче за парламентарния контрол. На практика нищо. Всъщност, би трябвало при стратегическите инвестиции да не се разчита толкова много само на Е и Б. Би трябвало и парламента да има роля. Европейското управление е раздробено, не е достатъчно ефективно. Вземат се решения, но не е ясно кой какво прави и защо. Европа няма нужда от повече управление, а от истинско правителство. Надявам се, че това, което се случва сега, са първите обещаващи сигнали и, може би, началото на една нова епоха. Така или иначе, срещите между парламентаристи няма да са достатъчни, ако нямаме и достатъчно решителна изпълнителна власт. Евро... Еврото е много важно за Европа но като че ли на нас ни липсва смелостта да приложим принципите на демократично управление, от тук и объркването, от тук и опасността от необслужване на дълговете, а държавите в еврозоната непрекъснато трябва да плащат за това. Е, държавите от еврозоната, освен това, трябва да одобряват отпусканите кредити кредити. Но ние искаме да има растеж и заетост. Европа трябва да излезе от кризата. Да се надяваме, че сега имаме ново раздаване на картите, ново начало. Разбира се, ще трябва да убедим гражданите, че Европа има своята важност и роля. Би трябвало еврозоната да има постоянен председател на пълно работно време, да се работи за растежа и заетостта, да се работи в съответствие с пакта за растеж и стабилност, защото тук не става дума само за економическа политика – би трябвало председателя на Еврогрупата да работи заедно с ЕИБ. Ние трябва да се водим от член 13. Имаме и член 16, който предвижда интеграцията до 2020 година. Освен това, трябва да се избегне опасността Европа отново да се раздроби. Накрая ще кажа, че имаме нужда от истинско управление на еврозоната, постоянен председател на еврозоната и истинска хазна. Защото ето тук се срещаме като европейски парламентаристи и национални парламентаристи, но трябва да се упражни натиск всеки върху своето правителство, за да се даде пълен ход на плана за инвестиции. Тази програма трябва да получи своята демократична легитимност. Така ще възстановим доверието на гражданите в институциите. Благодаря. Председателят благодаря господин Артуи. Госпожи и господа, преминаваме към разискванията. Допускам, че сте запознати с регламента, за който се договорихме още вчера. Има много желаящи да вземат отношение по това, което чухме до тук или да направят общи бележки. Нека процедираме последния начин. Първо ще давам думата по на трима представители от националните парламенти, а след това по на един представител на Европейския парламент. Ще ви давам думата в последователността, в която сте се записали за изказване. Има много желаящи да се изкажат. За това ви моля да се вмествате в рамките на максимум 2 минути. За да има колкото се може по-голямо взаимодействие между нас тук на трибуната и колегите в залата, предлагам да проведем два кръга от по четири изказвания, след което да има възможност за отговор. Виждам, че няма възражения. Господин Калимец от Естония. Председателю, искам да поздравя схемата на ЕИБ за дялови капитали. Занимавам се това, с това в естонския парламент. Вчера на заседанието на Алде Оли Рен каза, че Финландия, наш съсед, е в економическа рецесия. Финландия е, имаше много силни фискални стимули. Представя се отлично в класацията ПИЗА за образование разходите за образование са 3,3%, извинете за е, научно-изследователска дейност. Тази економика обаче не привлича достатъчно инвестиции и не създава устойчиви работни места. Това поставя под въпрос смисъла на целите на стратегията Европа през 20-та година. Господин Московиси, направете анализ на стратегията. Липсва нещо важно, което трудно се измерва, а е изключително важно за инвестициите и работни места. Става дума за духа на предприемачеството, свободата да предприемаш, да няма е, свръхтежка правна рамка и е, че това да печелиш е нещо положително. Целта да станеш милионер не е нещо, на което трябва да се присмиваме. това е мярка за твоите постижения. Ако Европа не се гордее със своите милиардери, то тогава няма тук да има Бил Гейтс, Цукерберг и други подобни в Европа. Няма да имаме и такива работни места, каквито се създават на други места независимо от, колко, от това колко средства влагаме в научно-изследователска дейност. Естонците създадаха скайп, занимаваме се с електронно правителство, гласуваме електронно, имаме електронни подписи и много други електронни услуги. Благодаря. Äh, Благодаря ви. Думата има господин Пол Вилас от Литва. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Искам да изтъкна, че дяволът е в детайла. Нека допълня към това, че малките дяволи, дяволчетата, се крият в детайлите, а големите дяволи се крият в философиите. Философиите са много важни. Нека си припомним болшевизма и фашизма. Парадигми, които залагаха на унищожението на цели нации или класи. Когато имаме добри философии, то и добре разбираме в каква посока трябва да поемем, за да постигнем целите си, какви средства са ни необходими. Добрите философии са обществено благо. Когато говорим за сключването на така наречената нова сделка, според мен трябва да преразгледаме вижданията си за европейската интеграция. Смятам, че индивидуалистичната, неолибералната парадигма днес доминира. И според мен от това проистичат проблеми. Подценяваме значимостта на механизма за солидарност, подчиняваме значимостта на общото благо. Нека ви припомня, че ние, политиците, работим в името на общото благо, не за да обслужваме частни интереси. Ако ще прилагаме холистичен подход към новата сделка, то ще трябва да обсъдим това в бъдеще. Господин Пос от Германския Бундестаг. Господин председател, уважаеми колеги, новата сделка е много значим исторически образец за нас. Не бивам да пропускаме само говорейки големия шанс, който ни се представя с Фонда за стратегически инвестиции. Не бива само да говорим за този пакет одобрението на широката общественост в Европа до голяма степен ще зависи от това дали този пакет ще се овенчае с успех. Европейските граждани очакват от нас осезаемо да подобрим социалната реалност в Европа. Трябва да положим общи усилия за промяна на курса си. Преди година тук в Брюксел не бяхме постигнали напредъка, на който сме свидетели сега. Нека сега не водим идеологически принципни дискусии за това дали трябва да има строги бюджетни економии или инвестиции. Тези разисквания само ни парализират. Гражданите очакват от нас да предприемем конкретни действия в тяхна полза. Гражданите на Гърция, на Италия, на Германия и в Германия са ни необходими допълнителни инвестиции в много голям размер. В момента има добри условия за такива, тъй като са бавни темповете на растежа в Европа. Сега е моментът да се приеме подобна инвестиционна програма. Господин Артуи и господин Москови си говориха за все още неизяснените въпроси, които са на дневен ред и в националните парламенти. Сега ще направя една бележка от името на страна с силна економика. Не бива да се стига до разделение между економически по-силните и економически по-слабите страни в Европейския съюз. Не бива прилагането на новия пакет да води до такова разделение. Трябва да помогнем на онези държави и региони, които се нуждаят от помощ, например на ниво администрация. Благодаря, господин Пос. Думата има господин Зант от Европейския парламент. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Съгласно пакта за стабилност и растеж, държавите членки трябва да имат дефицит по-малък от 3% от БВП. Националните правителства имат своите начини за постигане на тази цел – това се проследява с методиката на Евростат, но от счетоводна гледна точка правителствата имат своите механизми и за ощетоводяване. И това, което се харчи за инвестиции, не е непременно свързано с разходите за, например, плащане на заплатите. Затова е по-лесно да се намалят инвестициите и по този начин да се управляват по-лесно разходите. Комисията неведнъж е обръщала внимание на този проблем. Затова сега виждаме изпада в частните и публичните инвестиции в Европа. Това може да е последица от правилата, с които боравим, но общо взето държавите членки са изкушени да режат от инвестициите. Сега имаме плана и Юнкер и за да има участие на държавите членки, комисията правилно предлага разходите за този фонд, фонд да не се отчитат при процедурата за БВП. По този начин би трябвало да има повече инвестиране. Благодаря, господин Назант. Преминаваме към втория кръг от изказвания. Господин Заура от Испанския парламент. Между другото, колеги, момент, господин Заура. Ако искате да се изказвате прави, често се изказваме прави тук в парламента, това ще има своето предимство, тъй като повечето колеги ще могат да ви видят. Можете да се изказвате седнали, можете и да се изправите. Господин Заура, поставих ви пред труден избор. Имате думата. Благодаря, господин председател. Гъвкавостта на пакта за стабилност е нещо важно и новата комисия е на прав път, според мен. Възможно е обаче да се направи и по-голямо подобрение от гледна точка на гъвкавостта. Затова има три причини, за които е говорено надълго и на широко и трябва да се споменат и в този открит дебат. На първо място би трябвало да се привлече повече публичен капитал в този Европейски фонд за инвестиции – така ще може да има повече инвестиционни проекти и публичните финанси ще бъдат застъпени повече в средствата за финансиране. Защото ние искаме да съчетаем публичното и частното и по този начин да има потенциален растеж на економиката. Това е първото, което трябва да се подобри. На второ място държавите, за които се прилага корективния инструмент, трябва да имат в средносрочен план по-голяма гъвкавост. Тогава, когато изпълняват поставените им условия и когато инвестират стратегически или планират структурни реформи, би трябвало да има по-голяма гъвкавост, защото всички страни и с превентивния, и с корективния инструмент искат да подобрят потенциал за растеж на своята економика. Така че трябва да има средносрочна гъвкавост. На трето място структурните реформи имат процикличен ефект – ние би трябвало да работим за възстановяването на економиката. Благодаря. Е Благодаря, господин Заура. Думата има господин Росман от Австрийския национален съвет. Благодаря, господин председател. Програмата за инвестиции, представена от Юнкер, е амбициозен пакет от мерки за насърчаването на заетостта, растежа и инвестициите. Но като вземем предвид обема от средства по тази програма, именно 21 милиарда, при които дори не става дума и за реални парични средства, то мисля, че този пакет няма да доведе до желаните резултати ще трябва да се изкажа критично по него. Той ще влезе в сила най-рано през септември. А ако ще трябва да предприемем краткосрочни мерки за насърчаване на економиката, това ще е прекалено късно. Ако ще трябва да се стимулират частните инвестиции чрез предоставянето на публични средства, това не е лошо, но според мен не е достатъчно. За частните инвеститори най-важното е да могат да ни гласуват доверие от една страна и от друга страна да имат гаранции за печалба. А нито един от двата аспекта не е на лице в момента в достатъчна степен. Може би този инвестиционен план просто ни оставя с впечатлението за едно ново начало, предизвиква еуфория. Но не сега е моментът за еуфория. Не мисля също така, че следва да сравняваме плана с новата сделка на Рузвелт. Ако искаме да постигнем нещо подобно на тази нова сделка, то според мен ни е необходима програма за инвестиции, която наистина заслужава да бъде назована така. Ще трябва да е програма за инвестиции в възобновяеми енергийни източници, в екологосъобразни технологии. Не би следвало с тези средства да се финансират атомни електроцентрали. Но за да се създаде такъв същински инвестиционен план, са необходими няколко предпоставки. Първо, трябва да се регулира по-строго финансовият сектор. Защо? Защото в момента се инвестира повече в финансовия, отколкото в реалния сектор. Второ, изграждането на публична инфраструктура трябва да се финансира с публични средства или чрез данъци върху имуществото или от Европейската Централна банка. Благодаря. Думата има лорд Харисън от Камерата на лордовете. Господин председател, в Камерата на лордовете вчера бе публикуван един доклад за Европейския съюз след кризата и дали частиците на мозайката са напаснати. Има го и тук. Има глава, която се занимава с растежа. Вчера Джонатан Хил говори за капиталовите пазари, Съюза на капиталовите пазари. Имаме семинар в Камерата на лордовете по тази тема. Шарен Болс и Джонатан ще говорят пред нас. Първият ми въпрос към един Пьер Московиси за инвестициите в Европа, неговата програма. Съотношението 15 към 1 на публични средства към частни всъщност е реалистично. Задавам този въпрос и на колегата от Европейската инвестиционна банка. Искам да кажа на господин Московиси по-специално, че единият пазар е най-бързия път към растеж и работни места. Има прекалено много национални парламенти, които блокират това, което трябва да се направи, за да има реален пазар от 28 държави. Моето правителство също е виновно за такова едно блокиране. След това на Жан Артуи, който сега е председател на комисията по бюджета. Е, бихте ли коментирали бюджетът за 2014-2020 и дали ще има промяна? Не, говоря за количеството е, средства, а за това в каква посока ще отидат те за да се постигне растеж. В този доклад е, е, похвалваме Шерен Болс, Европейския парламент и Мишел Бърние, предишния комисар. Също така казваме добри думи за Европейския съвет и господин Ван Ромпой. Браво! Lord Harrison, das в историческия стамбух на Европейския Лорд Харисън, ще запишем това в аналите на Европейския парламент. До сега не съм бил свидетел на толкова одобрително изказване по наш адрес от страна на представител на Британския парламент. Благодаря ви. Госпожа Ферейра от Европейския парламент. Добре, президент. Eu gostava de saudar a Comissão eh, благодаря, председателю. Исках да се обърна към Европейската комисия и да кажа, че е чудесно, че се създава такъв фонд за инвестиции. Това представлява всъщност едно признание. Имаме нужда от нова динамика в Европейския съюз. Без кислород економиката няма да функционира. Имаме някои съмнения, искам а, да ми отговорите. Това е свързано с факта, че голямата част от корекциите, които се правят в пакта за стабилност и растеж, всъщност се правят като се урязват публичните инвестиции по причини, които бяха обяснени от други колеги. Бяха урязани инвестициите и най-вече в държавите с дефицит, с много крехка економика. Тези а, съкръщения бяха наистина радикални. Това всъщност а, не дава достъп до механизма. Макроусловията, а, които се наложиха и които са задължителни, всъщност са части от пакта. Както каза колегата Педро Саура, имаме нужда от е, гъвкавост, една клауза за инвестиции, която да бъде е, дадена, дадена извинете, и на държави с свръхдефицит. В анализа на рисковете се предвижда покриване на секторни рискове, но нищо не е предвидено за покриване на риска държава. Така че онези проекти, които имат по-малки е, рискове от чисто секторен риск, от чисто секторен характер, всъщност ще привличат повече инвестиции. Това ще увеличи различията между отделните държави и региони. Благодаря. Благодаря. Думата имат в тази последователност господин Московис и господин Малтер или господин Артуи. Благодаря на изказалите се. Ще се спра на три аспекта. На първо място нека напомня, че плана за инвестиции отговаря на направения анализ. Виждаме недостига на инвестиции в Европа в периода 2008 до 2014 година 15-20% по-малко инвестиции в сравнение с предходния период. Следователно, ние не бива да се примиряваме с тези загуби, защото направим ли го, Европа вече няма да е водеща економика. Имаме САЩ, Китай, Индия, които се развиват много по-добре и може след 10 години вече да нямаме водеща роля економически в света. Ето защо беше наистина необходимо да помислим за начин на обхващане на дефицита. Да, този план сам по себе си няма да е достатъчен. Председателят Юнкер заяви, че неговият срок на действие може да бъде продължен, ако това е необходимо. Като този план е важен не само за предприятията и вътрешния пазар, той е важен в глобален мащаб. Вече говорихме, че за него е важна бюджетната консолидация, бюджетната стабилност. Необходимо е да бъдем и по-гъвкави. Това е втория стълб. Структурните реформи нищо не бива да застава на техния път. Не само защото те са елемент от пакта за стабилност, и растеж, а защото те са много важни за економиката. И бизнесът трябва да знае, че комисията иска да насочи усилията си там, където се разкриват нови работни места, където се създава богатство, защото ние не живеем в бюрокрация, живеем в пазарна економика. Именно за това е необходимо да се привлекат публични и частни инвестиции. На второ място искам да поговоря наистина за гъвкавостта, която мнозина споменаха. Чрез нея искаме да насърчим инвестициите. На 13 януари мисля, че комисията даде възможност за повече гъвкавост и повече инвестиции. държавите членки биха могли да се включат и да участват е, в Европейския стратегически фонд. Като е, в този случай ощетоводяването на е, дълга или свръхдефицита ще бъде коригирано – независимо дали става дума за страните по превентивния или корективния механизъм. Ние не бихме искали някой да се чувства обесърчен да участва. Напротив, държавите членки наистина трябва да бъдат призовани да инвестират – за това се обръщам и към националните парламенти. Трябва да се работи заедно с ЕИБ, с държавите членки, да се използват различните инструменти и да се стигне до повече инвестиции. На трето място, нека отбележа, че този план е мащабен. Той е план за инвестициите, но целевите инвестиции и преди съм го казвал, ще повторя, не става дума да се инвестира каквото и да било. Ние се водим винаги от солидарността в Европейския съюз, но най-важното ще бъде качеството. В крайна сметка, ние няма да подпомагаме проекти, които така или иначе биха получили подкрепа. би трябвало да се насочим към проекти, които са интересни, но иначе трудно ще бъдат подкрепени. И от друга страна, знаем, че Европейската инвестиционна банка така или иначе подкрепя проекти, нейният заместник председател може да го каже. Това е банка със стройно А, тя може да финансира допълнително това, което ние сме избрали да финансираме. Освен това сме разговаряли с френския, с германския финансов министр. Ясно е, че трябва да се помага на най-уязвимите на пазара. Аз разчитам на банката да се справи с това предизвикателство и наистина инвестицията да се умножи 15-кратно. Освен това, мисля, че нашия план е реалистичен, мисля, че в него трябва да има доверие и всички трябва да обединим усилията си за неговото изпълнение. Да се работи с различните инвестиции, но също и държавите членки, за да подкрепят инвестициите. Господин Малтерер, мога да продължа, като отговоря на въпроса за мултиплициращия ефект. Практическият ни опит, основаващ се на увеличаването на капитала ни с 10 евро през 2013 година, показва следното. Тогава очаквахме с тези допълнителни 10 милиона да се мобилизират инвестиции в размер от 180 милиарда евро. Вероятно, мултиплициращият ефект от увеличаването на капитала ни е поне 1 към 18. Затова прогнозата 1 към 15 ни гарантира голяма сигурност. Както каза господин комисарят, трябва да структурираме фонда така, че да е гъвкав и да гарантира предвидимост за частните инвеститори. по силата на предвидената гаранция може да се гарантират заеми, ще запазим високия си кредитен рейтинг, ще можем да привлечем и частни инвеститори. Така ще се постигне мултиплициращ ефект от 1 към 15. Едно съвсем реалистично, според мен, допускане – Що се отнася до проектите, Европейската инвестиционна банка ще ги подбира в зависимост от това дали са економически жизнеспособни. Това трябва да са економически жизнеспособни проекти, които са осъществими от техническа гледна точка, както и екологосъобразни. Така ще могат да се привлекат частни инвеститори. Трето, кои са потенциалните области на инвестиции от страна на държавите членки? Предвиждам, че ще са две тези области. Първо на ниво проекти и второ на ниво национални платформи за инвестиции. В рамките на тези платформи държавите членки заедно с националните банки за финансиране могат да приложат индивидуализирани подходи. Държавите членки ще трябва да се запитат какви ще са последиците за тях, ако извършват инвестиции в рамките на тези платформи. Сближаването. Мога да ви дам ясен отговор. Фондът на Юнкер цели подпомагането на политиката за сближаването. Можем да увеличим капацитета си, например по Jaspers, за управляващите органи Междувременно увеличихме капацитета на тази програма не само за старите, но и за новите държави членки. По нея се финансират всички области на кохезионната политика. Целта на финансовите инструменти е да увеличат капацитета за освояване по структурните фондове. Още една бележка. Очакваме решението на парламента и влизането в сила на инвестиционния фонд на Юнкер през септември тази година. Но вие с право попитахте какво ще предприемем под формата на действия по успешност. Европейската инвестиционна банка е готова да започне работа, допускайки че ще може да се възползва междувременно от гаранциите, които ще бъдат предоставени през септември. Последен коментар. Моля, не обсъждайте инициативата на Юнкер като единствената възможност. Не, тази мярка е част от една по-широка стратегия, която обхваща структурни реформи, интегрирането на вътрешния пазар – и разбира се и създаването на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Успехът на този фонд до голяма степен зависи и от съпътстващи действия, най-вече от това доколко ще се премахнат бариерите пред инвестициите. Очакваме активно да си взаимодействаме с комисията, проявяваме интерес и към взаимодействие с парламента по време на преговорите, които ще се водят тук за законодателното предложение. Има някои въпроси, които са относими към нашата работа, като например качеството на гаранциите. То е от основно значение за запазването на високия ни кредитен рейтинг. Важен въпрос е също така и въпросът за условията. Ще обсъдим тези въпроси с парламента, за да вземем своевременно възможно най-доброто решение. Благодаря. Следващият Следващият кръг изказвания не. Господин Артуа има думата. Мерси, мерси, президент. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам лорд Харисън, който е най-проевропейски настроения член на Камерата на лордовете в Обединеното кралство. но виждаме, че заседанието по член 13 на фискалния пакт е много отворено, тъй като Обединеното кралство дори не го е подписало, а присъства. Но сега нека премина към своите бележки за пакта за стабилност и растеж. Може би пактът не е съвършен, и не се прави достатъчно разграничение между инвестициите и функционирането. Като чили обръщаме по-голямо внимание на деконсолидацията на е, финансовото покриване на дълговете, отколкото на консолидацията на обществените и публични средства. А, по отношение на взетото решение, може би трябва да дам думата на господин Гуалтиери, който председателства Комисията по економически и парични въпроси. Но е ясно, че трябва да се предприеме неотложно действие. Когато става дума за вземане на европейски решения, обаче ние като чили сме жертви на инерцията. И това всъщност е само в наша вреда. Затова, без да се бавим, нека помогнем на комисията да й дадем правния инструмент, от който има нужда, за да започне да работи реално. Накрая, нека отбележа, че са важни и структурните реформи. Аз не мисля, че плана Юнкер ще е успешен там, където не са изпълнени структурните реформи. Освен това, обикновено предприятията имат начин да намерят средствата, от които се нуждаят, но ние искаме да им помогнем в конкурентоспособността. Наистина имаме нужда от тази конкурентоспособност, за да стимулираме растежа и да се, спре край, да се сложи край на безработицата. Това е от мен. Благодаря. Нека продължим с обмена на мнение. Ще ви помоля да се придържате към две-минутното ограничение, което беше съобщено. Ще чуем отново трима председатели на националните парламенти и един на Европейския парламент, след което и отговорите на нашите панелисти. Италия. Thank you very much, Mr. Благодаря. Съгласен съм с преждеговорившите, че за да се рестартира економиката, да има възстановяване на еврозоната, средносрочните, дългосрочни инвестиции, публичните и частни в различни сектори ще бъдат изключително важни. Те могат да генерират нов растеж и от страната на търсенето и от страната на предлагането. Този въпрос за средно и дългосрочните инвестиции не е нещо временно трябва да се смята, според мен, за стратегически за бъдещето на еврото и еврозоната. Има специфични условия, за да имаме наистина една нова сделка, която да е успешна. Две условия има за това. Първо, този инвестиционен план трябва да е достатъчно голям, за да има ясно въздействие спада на инвестициите е между 150 и 350 милиарда годишно от началото на кризата. Това е много повече от предложената сума. В най-оптимистичния сценарий там ще има 100-105 годишно. Въпросът ми е следният. От финансова гледна точка фондът е много добре замислен, но като економическа мярка има огромен риск, че в настоящата си форма той няма да задейства економиката. Важно е да има надзор, добре е да се прегледат инвестициите на техническо ниво, но за да имаме ефективен план имаме нужда от обща економическа стратегия. Аз не виждам такава. Как този план, е, инвестиционен план ще се свърже с другите инвестиционни планове на европейско ниво? Трябва да се свържат на економическо-политическо ниво. Техническият надзор трябва да бъде предпоставка, не единствения надзор, който да се извършва. Иначе тенденцията за умерен растеж ще остане много голяма. Благодаря. Оруа. Благодаря сега госпожа Оруа от Френската национална асамблея. Благодаря, господин председател. Аз също от моя страна искам да ви благодаря за организирането на тази дискусия. Мисля, че е много хубаво да се възстанови доверието в инвестициите, трябва да се възстанови доверието и на гражданите. Като в този случай трябва да добавим и екологичните и социални показатели. Всъщност ние във Френския парламент говорим за нови критерии, които трябва да се включат при оценката на богатството. Освен това, ние трябва да се борим с бедността в Европа. Това трябва, става все по-голям проблем. За това е необходимо да мислим за минимални доходи на всеки европейски гражданин, които да са гарантирани. Всъщност не мисля, че планът Юнкер ще реши този въпрос, но сега нека се върнем на плана Юнкер. Критериите за подбор бяха добре разяснени от господин комисаря, за което му благодаря, но не мисля все пак, че те са достатъчно ясни, за да видим тук лостовия ефект. Фонда за стратегически инвестиции има своя срок, но не се знае кой ще го контролира от демократична гледна точка. Стана дума за това, че е необходимо управление на еврозоната, трябва да се гарантира и демократичен надзор, но точно тук има неяснота. Накрая, нека кажа, че ако говорим за съфинансиране, все още не е много ясно какво се очаква от държавите членки и какво е предвидено по корективния инструмент на пакта за стабилност. Благодаря. Next, uh, Mr. and, uh... Господин Челстръм. Благодаря. Съгласен съм с онези, които поставиха акцента върху новаторството в Европа. От него ще проистекат инвестициите и допълнителните работни места, в които се нуждаем. Трябва да е по-лесно да се инвестира в новаторство в Европа. ще трябва да се разработят по-ефтини, по-ефикасни, по-упростени методи. Ще трябва да преразгледаме системата си на данъчно облагане. Много новаторски дружества в момента заплащат прекалено високи данъци. Много предприемачи в Европа се затрудняват при създаването на ново дружество. За тях понякога това дори е невъзможно. Трябва да се съсредоточим по-скоро върху разкриването на нови работни места, вместо да запазваме работни места. Субсидирането за запазването на работни места, които нямат бъдеще, винаги се отразява неблагоприятно върху економиката. Няма бъдеще ще трябва да обмислим и структурните реформи. Говорихме за създаването на по-добри условия за дружествата чрез инвестиционния план. Тук могат да се намесят комисията и парламента. Те могат да стимулират наистина държавите членки. Благодаря, председателю. След голямо забавяне, сега благодарение на усилията на господин Юнкер, вече имаме истински инвестиционен план. Голямата част от средствата в него ще дойдат от частния сектор. Вярно е, че този фонд е прекалено малък, за да може да запълни липсвещите капиталови инвестиции от частен и публичен характер. Европейската Централна банка започна своя програма за наливане на ликвидност на пазара. Част от нашите партньори е, имат економика, която расте. Надявам се това да стимулира и нашия растеж. Ако се върнем на инвестиционния план, искам пояснения – най-голямата част от плана е свързана с инвестиции в реалната политика. Трябва да се финансират жизнеспособни проблеми, а, проекти, извинете, които да добавят стойност към нашата социална пазарна економика. Така ще насърчим публично-частни инвестиции, за да има работни места и растеж. Сега имаме обща цел, но какъв е въпроса? Как ще изберем проектите и как ще се развие потенциалът всъщност. Има два подхода. От подкрепа на общоевропейски проекти в инфраструктурата, научно-изследователска дейност и така нататък, до микропроекти с изпълнявани от микропредприятия или бенефициери. Аз смятам, че трябва да направим така, че да не остане държава членка, която да е извън този инвестиционен план. Независимо от подхода, който се избере. Според мен ще е най-добре да се съчетаят е, двата подхода, които споменах, за да се отговори на въпроса, свършвам, казва ораторът, има ли количествено, количествена прогноза Смятам, че тези въпроси са много важни. Това ще покаже как ще го постигнем, ако истинския резултат и да се отдадем на резултатите. Благодаря. Следващият оратор. Е, е, Хвала, господ. Госпожа Бусак. Благодаря ви. След като Словения стигна до своята политическа и економическа стабилност, открихме, че е много важно да се правят инвестиции. Ние тръгнахме по пътя на растежа на фискалната консолидация, именно за това искаме да подкрепим и плана за инвестиции. Разбира се, че трябва да се насочим към европейска стратегия, която да е подкрепена от нашите мерки и реформи. Затова и нашата работа е да направим точно това. Да съгласуваме мерките и да имаме план, който да не е само финансов – той трябва да бъде обезпечен технически. Освен това, ние не сме помислили достатъчно за консултационните центрове, които ще са подпомагащи. За да разчитаме на новата консултантска помощ, това също трябва да се предвиди. Нека кажа, че критериите за одобряване на проектите същевременно не биват да дискриминират срещу малките държави членки. Нито пък трябва да парализират държавите, които не разполагат с първични финансови инструменти в достатъчна степен. Мерките по-скоро трябва да допълват съществуващото – Нека привлека вниманието ви към факта, че националните вноски няма да се разглеждат като част от дефицита. За това и мислим да извършваме съфинансиране на национално ниво. Госпожа Келере. Дякую. Labadiena, ponios ir ponai, labadiena, gerbiamas pirmininkė. Физикоje mes dar prisimenam nuo mokyklos laikų и ратоксей енергиост. Благодаря, господин председател. От училище, от часовете по физика, помним закона за енергията. Енергията не изчезва, само се преобразува. Същото въжи и за економиката. Парите имуществото не изчезват. Те просто сменят собственика си. Вчера бе оповестено, че 1% от че броят на най-богатите хора в света, които в момента са 1% от населението на света, се увеличава. Инвестиционният план на Юнкер предвижда Европейската инвестиционна банка да предостави 5 милиарда. 60 милиарда ще бъдат предоставени от бюджета на Европейския съюз. Ще бъдат привлечени частни инвестиции в размер от 300 милиарда евро. Това е интересна идея, която подкрепяме, особено ако ще се увеличи финансирането по европейските фондове но не би трябвало тази нова инициатива да е в разрез с принципите на европейския бюджет, не бива да спира реализирането на Хоризонт 2020 на механизма за свързване на Европа. Разходите трябва да са целенасочени, особено като се има предвид, че не само единият процент най-богати хора очакват инвестиции по новата инициатива. Такива инвестиции очакват и останалите 99%, така че въпросът е как ще се разпредели финансирането. Благодаря, госпожа Келер. След това ще има възможност за отговори. Госпожа Келер. Господин председател, обръщам се и към колегите, които са в залата. Аз представлявам Сената. Същевременно в момента много се радвам, че съм в пленарната зала на Европейския парламент в Брюксел. Обсъждаме плана Юнкер, частните и публични инвестиции, които се предвиждат. Доста от колегите вече отбелязаха, че това е добър план. Той цели заетост, аз бих добавила също и е, нови надежди за европейските граждани. Остава нещо обаче, което трябва да се разясни доколко наистина ще има лостови ефект и какъв ще е неговия ко- коефициент. Ако ми позволите, господин заместник председател на ЕИБ, нека кажа, че вие оглавявате истинска банка. Може да отпускате кредити, да избирате проекти и да имаме съответния коефициент за умножаване на инвестициите. В този случай вноските на държавите членки ще бъдат изключени при ощетоводяване на дефицита. Това ни се казва, но как ще функционира на практика? На трето място, какъв е лостовия ефект в научно-развойната дейност – Смятате ли, че университетите също биха могли да бъдат източник на проекти? И също така, при тези проекти, каква е ролята на държавата членка? Освен това, как ще се управляват тези стратегически инвестиции? Колегата Ферера отбеляза вече, че трябва да се направи анализ и на риска в страните отслабени от кризата. Благодаря. Вие със сигурност говорите като човек от Страсбург, скъпи колеги. Мисля, че когато обсъждаме тази програма за растеж, трябва да отчетем следното – за излизане от кризата трябва да се инвестира в страните с най-голям структурен дефицит. Това е изключително важно, защото в противен случай създаваме условия за рецесия, безработица, социална криза и разпадане на еврозоната, за да може да се инвестира в страните с дефицит, обаче трябва да има проекти тези проекти не стават от само себе си. Трябва да се разработят от една страна в зелената економика, от друга страна да се осигурят финансовите средства и съответния лустови ефект, но с реални механизми. Ето сега имаме количествено улеснение и целта не е да се спасяват банки и да се купуват кредити, а да се инвестира в проекти, които наистина да са печеливши. Това, което изготвихме с подкрепата на различни участници от институциите във Франция – беше загърбено. Никой не му обърна внимание и това е много жалко, защото сега се говори за лостови ефект, но трябва да се инвестира в страните с структурен дефицит и да се разработват проекти. Проблемът е, че това, което е най-страшно, не е недоверието или липсата на регулиране. Проблемът е липсата на инвестиции в страните с структурен дефицит. Нито вие имате отговора, нито пазара. Благодаря. Започваме с господин Молтерер. След това комисаря Московиси и така нататък. Благодаря за размера заедно с Европейската комисия се обърнахме към държавите членки, за да се обсъди потенциал. Що се отнася до този списък с проекти? 1,3 милиарда. Е, погледнахме го, за да видим потенциално какво ще се реализира следващите 5 години. Те казват, че това са около 500 милиарда. 315 всъщност не е никак далече от това, което получаваме от държавите членки. Това е първият аргумент. Това е част от инвестициите, защото е и Б ще продължи с класическата си работа на банка, т.е. това ще са допълнителни средства от фонда Юнкер. Публичните инвестиции продължават да се основния източник на економическа дейност в Съюза в бъдеще. Така че трябва да започнем по този начин и да трупаме опит. Искам да правите разлика между въпросът кои сектори могат да кандидатстват – транспорт, инфраструктура, енергийна ефективност, възобновими енергийни източници, социална инфраструктура и такива, и подборът на проекти. Защото правоучастието на секторите е нещо различно от правоучастието на проекти. Частните инвеститори ще се въвлекат, ако това се направи надлежно и сериозно от професионалисти. И това предлага ЕИБ като капацитет. Проектите трябва да бъдат добре издържани, и финансово добре регулирани. Това е много важно разграничение, според мен. На трето място имаме трите стълба. Взимайте ги предвид и трите. Първо, МСП от микропредприятията, рисково предприятие, бизнес ангели, микрофинансиране до финансиране на иновации с, от инвестиционния фонд и, и големите фирми чрез е Б. След това иновацията като такава, където може да поемаме по-високи рискове, Там ще се привлекат допълнителни инвестиции в иновациите. И на трето място е инфраструктурата. Става дума и за ИКТ, и за социална инфраструктура. И не забравяйте третия стълб, това е съвещателният център. Там сме интегрирали съществуващите е, съвещателни услуги, като Ясперс, но заедно с комисията искаме да увеличим приложното поле, защото виждаме по финансовите инструменти огромна потребност у някои държави членки по мултипликаторът. Това е една хипотеза, която е консервативна, основава се на нашия опит. Готови сме да обсъдим това подробно всичко ще зависи, и това ми е съвсем ясно, първо от законодателството като такова, защото качеството на гаранцията е изключително важно за Е и Б и след това качеството на проектите, защото тогава вече те ще привлекат частните инвеститори. Това са ключовите елементи за мултипликационния фактор регионалното присъствие на Европейската инвестиционна банка. Нека поясня и това. Кои са петте топ страни, в които работим? Испания, Италия, Франция, Полша и Германия. Активни сме и в държави, които споменахте. Работим в програмните страни също. И накрая това трябва да бъде част от една по-широка картина, по-голяма картина. Съгласен съм с вас. Трябва да го разглеждаме като част от една стратегия. Например, инициативата за капиталовите пазари е ключов елемент от такава цялостна стратегия. Искаме да сме привлекателни на капиталовите пазари и посредством инициативата на Юнкер. Това трябва да се разглежда като едно цяло – Скъпи колеги, тук в Европейския парламент и в националните парламенти, както казах, Европейската инвестиционна банка е готова да служи. Имаме нужда от ясно законодателство, един фундамент за инициативата Юнкер. Имаме нужда от професионални партньори и от публичния сектор, и от частния сектор, за да изберем най-добрите проекти които след това да бъдат приложени на, на практика. Ето от това имаме нужда. Благодаря. Благодаря. Господин Мортер. Мусиле комисар Пьер Московици. Силпле, Комисаря Московици, заповядайте. Господин Мотерер всъщност е, отговори по повечето поставени въпроси. Аз бих обобщил следното. Не бива да се оказва, че тези инвестиции са недостатъчни. По дефиниция, разбира се, всичко, което е ново, което е дръско, буди въпроси, но ние сме дали определение на този план. Освен това, Европейската инвестиционна банка ще работи с държавите членки. Мисля, че планът е напълно реалистичен, но искам да обърна внимание на две съображения. Този план беше оповестен, имаме и въведения механизъм Струва ми се, че всичко това е доста успокоително. На второ място, аз съм убеден, че нуждите от инвестиции в Европейския съюз са много по-големи от 315 милиарда, разбира се, но ние все пак искаме да осигурим инвестиции краткосрочно, за да може всичко това да проработи. Надявам се, че ще надхвърлим всъщност тази сума. Самият председател Юнкер го каза, този план може да бъде удължен във времето. Може да се предвидят още 100 милиарда евро, например в рамките на десетилетието и да се мисли за надграждане. На второ място съгласен съм с казането, казаното за проектите. Техния подбор ще бъде много прозрачен. Имаме специална група. Този подбор, разбира се, трябва да бъде достатъчно надежден. Както казах, инвестициите са целевите, Те трябва да се насочат към отраслите, където ефектът би бил най-голям. А по отношение на оценката на изпълнението на този план, то ние, разбира се, ще се съобразим и с типа държава членка, тези, които се справят по-добре и по-зле, като се даде по-голяма гъвкавост на едната от двете групи, защото от една страна имаме превентивните инструменти, но тук като че ли липсва логика. Също така имаме и клаузите за инвестиции и пакта за стабилност. Ако всичко е съвършено, няма да бъдат необходими реформи. Но в страните, където се прилага корективния инструмент, трябва да изпълнят реформите и да им се помогне. Ясно е, че ще е необходимо економиките в криза да се модернизират и тук да се използват структурните фондове, като се разработват жизнеустойчиви проекти. Иначе не може да се работи само с държавите, които се развиват добре, а пък тези, които не се справят, да бъдат оставени на Самотек. И накрая отражението върху заетостта. Мисля, че този план ще стимулира растежа в Европа. Знаците са достатъчно оптимистични. Това, което е предвидено, е стабилно, а комисията от своя страна ще прави редовна оценка на изпълнението на плана. Защото ние не можем да живеем в тази Европа, която непрекъснато е в дефицит, има 1% инфлация, и безработица, която вече е стигнала до непоносими нива, да не говорим за увеличаването на неравенството. Ето защо е необходим план за инвестиции. Какво е инвестицията? Това са пари, които се вливат в економиката, за да има солиден растеж. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ние или аз представлявам европейските парламентаристи. Всъщност нашата работа е да разгледаме правните инструменти за изпълнение на плана Юнкер. Дебатът тази сутрин е много полезен, защото можем да чуем вашите въпроси, колебания. Аз мога да ви уверя, че ще вземем предвид всичко чуто. Това, което искам да уточня, е, че планът стъпва върху гаранциите. Тези гаранции, разбира се, не се предоставят от Европейския парламент. Трябва да има доверие е, да се отпуснат съответните кредити по програмите, включени в многогодишната финансова рамка до 2020 година. Като ние разчитаме на 15-кратен умножител, това предстои да видим. Самият аз се надявам, че гаранциите наистина ще привлекат инвеститори, че те ще им имат доверие, а вие представлявате националните парламенти и за това няма как да не отбележа, че комисията трябва да погледне отново неразплатените фактури и съответно съвета трябва да осигури на комисията необходимите кредити, за да може да се справи с неразплатените задължения. Вие споменахте и участието на академичните среди. Да, тук трябва да се обърне особено внимание. Те трябва да имат достъп до стратегическите инвестиции, за да не става така, че някои лаборатории да не могат да си вършат работата. Иначе Териториалната солидарност също трябва да помогне, а в Кохезионните фондове би трябвало да помагат на държавите с специфични проблеми да намерят средствата, за да станат по-конкурентоспособни, тъй като растежа и заетостта трябва да бъдат постигнати monsieur Artois. We have uh, Mr. Donnelly. Благодаря, господин Артуа. Господин Донали от Ирландия. След него ще се изкаже представител на Белгийския парламент. Господин Донали, благодаря, господин председател. Днес и вчера много говорихме за растежа и стимулирането на заетостта. Говорихме основно за Фонда за стратегически инвестиции и облегчаването на парично-кредитната политика. Две мерки, които ще вървят ръка за ръка. Европейската Централна банка ще предостави ефтини кредити на частните инвеститори. Европейската инвестиционна банка ще ограничи риска при инвестирането. Така ще се гарантират растеж и в краткосрочен план повече заетост. Но облегчаването на парично-кредитната политика ще доведе до балон на цените на активите, което ще се отрази зле върху най-бедните държави членки. А инвестициите на Европейската инвестиционна банка се основават на печалби. Печалби, които ще потекат към джобовете на частните инвеститори Това ще са печалби реализирани по инвестиционни проекти, рисковете, за които ще бъдат поети в крайна сметка от гражданите, тъй като частните инвеститори няма да са убедени, че тези проекти са економически жизнеспособни. Може ли да се възползваме от тези проекти, за да насърчим заетостта, да насърчим растежа? Можем ли да направим така, че ефектите от тези мерки да бъдат почувствани не само от по-заможните държави, от частните инвеститори, но от всички в Европейския съюз? може ли да се приложи една разумна данъчна ставка към печалбите, реализирани от дейността на Европейската Централна банка и на Европейската инвестиционна банка? Ще се използват публични средства, с които обаче ще се гарантират печалби за частния сектор. Затова, според мен, би следвало тези печалби да се облагат с данъци а тези данъци от своя страна да се инвестират в високоскоростен интернет, инфраструктурни проекти и други. Представителят на Белгийския парламент, след него господин Вестлунд. Е, благодаря, господин председател. Много е хубаво, че имаме този план за инвестиции, макар че може да се то не беше разрешено на държавите членки сами да се инвестират в рамките на пакета от 6 предложения. Тук се разчита на лостови ефект, като се подменят някои от другите проекти, но това, което ме ме занимава е основната насока – на плана за инвестиции. Господин Московиси даде някои разяснения, е, възобновяеми енергии, рециклиране, но като чили е, сред тези цели се включва твърде много неща. Е, ясно е, че това, което е най-важното е заетостта, Заетостта трябва да е основният фактор при подбора на проекти и тези от тях, които водят до нови работни места, трябва да бъдат насърчавани. Освен това, екологичният фактор също е много важен, особено с оглед на бъдещата парижка конференция и проблемите на Европа с енергетиката. Надявам се, че насоката ще бъде прецизирана. След това този план Юнкер се представя като новия курс на Европа, което ни напомня за новия курс или сделка на Рузвелт. Но в Европа няма връзка между социалното сближаване и работата на банките би трябвало самите банки да се променят и да инвестират в реалната економика, защото днес няма социално сближаване, няма доверие на потребителите и без това няма как да работи економиката. Вестлунд. Господин Вестлунд. Вестлунд, Herr talman, tack för ordet. Благодаря, че ми давате думата. Много е важно, че имаме такъв инвестиционен план. Имаме процедура за контрол в шведския парламент и ще трябва да се излезе със становище от целия парламент. Ние е, до известна степен сме оптимисти. Разбира се, че има и много въпросителни около този план. Е, трябва да се занимаем с тях, особено финансирането на проектите до момента. Не се говори за бюджетни ограничения, но някой ще трябва да плати, а никой не говори за това и това ме притеснява. Европа Европейският парламент мисля, че знае, че някой трябва да плати. Парламентът не може да плати, имам предвид европейския, тъй като той няма средства. Но може да се поразместят парите във вашия бюджет. И за това трябва да зададем въпроса кога? Не. Всъщност, ще чуете ли националните парламенти или чисто и просто Европейският парламент ще решава? Наистина ли ще се вслушате в нас, националните парламенти? не става дума само за формалното изслушване. Трябва наистина да се вслушате в идеите, които предлагаме. Европейският съюз не е федерална държава, това е кооперация между 28 държави и това трябва да се спазва. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е господин Галазенски от Полша и след това да се готви представител на Френския сенат. Ничонци, chciałem се odnieść до певна idei, която била запропонована. Благодаря а, идеята, която бе предложена от председателя Артуй, а, ми хареса. Той направи едно разграничение в две части. От една страна Европейски съюз еврозоната и държавите, които не са в еврозоната. Еврозоната трябва да има много силна изпълнителна власт. Тя трябва да притежава такива правомощия, нещо като квази правителство. И това квази правителство в Европейския съюз е Европейската комисия. И затова се обръщам с въпрос към господин Артуи, председателя на вашата комисия. Трябва ли да имаме изпълнителна комисия за еврозоната? И тогава какво ще прави обикновената ни Европейска комисия, с която сме свикнали? Значи идеята за това не е нова. За еврозоната доклада се казваше също така, че трябва да се раздели Европейския парламент, да има Европейски парламент за страните членки на еврозоната и един общ за всички държави членки. А, големи а, економики са извън зоната, като датската и така нататък. Но не знам дали всички са съгласни с едно такова разделение на Европейския съюз. Мисля, че това е альтернативен път, която води до същата цел – до фрагментирането на Европейския съюз. И евроскептиците точно това искат – фрагментиране. Моделът, който представи господин Артуй, ще доведе точно до такъв резултат. Е, е, Благодаря. Думата има господин Юнг. След него ще се изкаже колегата му от Португалия. Благодаря, господин председател по първата част от дебата, който ми се струва много интересен. Ще кажа следното. Ние обсъждаме плана Юнкер и тук има известен парадокс. От една страна във Франция и други страни провеждаме този план на финансовите ограничения. Това доведе до намаляване на публичните инвестиции, особено на местно ниво. Много се радвам, че сега има промяна на посоката. Вие казахте, че искате да привлечете държавите членки. Те трябва да участват за вноски, за да се осигурят тези гаранции. Това е добра идея, но аз се питам откъде ще намерим тези пари. Не можем да разчитаме само на Централната банка, това би било абсурдно. Изобщо, как го виждате вие? Знам, че тук трябва да отговорят държавите членки, но като правите това предложение, как виждате държавите членки да осигурят тези средства? На второ място Нека кажа, че категорично споделям виждането на господин Жан Артюи, председателя на бюджетната комисия, за необходимостта от силно управление на еврозоната с министър за еврозоната и европейска хазна. Но ние сме много далеч от осъществяването на тази идея. И след като е, заседанието е възоснова на член 13, то се питам как на практика ще изпълним член 13. Е, вчера чухме предложенията на германската делегация, господин Саразан, 4-5 конкретни предложения за изпълнението на член 13. Междувременно нещата са се променили. Вие имате ли визия? Какво трябва да направим? Благодаря, господин Юнг. Господин Сар от Португалия да се готви Габриела Крето. Е, мистер the floor is yours. Господин Сар, имате думата. Е, господин председателю, го, господа председатели на националните парламенти. Економическият ръст в момента е невъзможен и не е устойчив, ако пък го има. Необходимо е да се създадат условия, посредством които да се постигне увеличаване на инвестициите. В Португалия политиката на бюджетни съкръщения, които наложи тройката, доведе до публични и частни инвестиции, които са на... бяха на толкова ниско ниво, колкото не са били от 25 години назад. Имаме 70% повече тежести наложени на нас и това означава че имаме нужда от двойно повече публични инвестиции, а такива няма. И така публичните инвестиции наистина много спаднаха. Освен това имаше свиване на вътрешното търсене и съответно намаляване на частните инвестиции политиката на бюджетни съкръщения и консолидирането на бюджетите прави така, че публичните и частните инвестиции в Португалия са наистина на по-низко ниво от, от преди 25 години. Анемична е ситуацията и няма как да бъде подобрена. Целта, чисто формалната цел на тройката, е да се направи така, че да се продължи с бюджетните съкръщения и економии. 13 член от договора за бюджета пречи на растежа и създаването на работни места невъзможно е да се постигнат целите, които са фиксирани. Така че Португалия всъщност е осъдена на стагнация от економически тип. Всъщност тя е осъдена да има високо ниво на безработица. Поради тази причина смятам, че Европейския съюз трябва да даде старт на един процес на урегулиране на този договор и по-специално, за да се даде стимул на онези държави, които преди това са били ударени от фискалния пакт. Трябва да се насърчава създаването на работни места точно в тези държави. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Gabriela. Благодаря. Госпожа Габриела Крето е следващият оратор. След нея да се готви госпожа Лепенос. Благодаря ви. Скъпи приятели, уважаеми организатори, днес основните ни оратори се изказаха с доста голяма доза черен хумор. Проявиха и неочаквана искреност, заявявайки нееднократно, че живеем в една пазар, че живеем в економика. Ние тук сме парламентаристи, представляваме европейските граждани. Старомодни сме, продължаваме да вярваме, че живеем в общество, където жилищното настаняване, образованието, растежът, подпомагането на човешкото развитие и на общностите са важни теми, по които трябва да вземаме решения. Плашещо е за нас, че когато се твърди, че живеем в условията на пазар, в условията на економика. Наистина, доказателство за черен хумор е да говорим за европейска нова сделка. Когато постави началото на историческата си програма, Рузвелт заяви – Онези мъже и жени, забравени от правителствата, обръщат поглед към нас. Призовават ни да поемем водеща роля, да създадем по-равноправни възможности за разпределянето на богатството. Поемам ангажимент да сключа нова сделка за американския народ. Веднъж Маркс каза, историята се повтаря. Първият път това е трагично. Втория път е фарс. Мисля, че Маркс е прав. Забравихме да добавим, че поемаме ангажимент да сключим нова сделка за европейските пазари. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Непенос. Да се подготви господин Хелмут Марков от Германия. Уважаеми господин председател, положително сме настроени към идеята за инвестиционния фонд. Но има и поводи за критика. Във връзка с това имам няколко въпроса. Твърди се, че ще бъдат подбирани нови новаторски проекти. Няма да се финансират вече действащи проекти. Става дума за една много голяма сума в размер от 350 милиарда евро, с която не разполагам ме нито аз, нито повечето колеги. Как точно ще се набави тази сума и най-вече как ще се управлявам четейки документите, наистина се отчудвам, като че ли се въртим в кръг. Ако ще се отпускат кредити, то ще трябва да се упражнява контрол и върху реализирането на проектите. И във връзка с това възникват немалко въпроси, тъй като става дума за ужасно много пари. Искаме да проявим новаторство, да финансираме новаторството и така да насърчаваме заетостта. За целта се предвижда да се сключват споразумения с държавите членки. Да, чудесно би било да инвестираме в новаторството, но трябва да се придържаме и към споразуменията, които сме сключили в финансовата област господин Хелмут Марков от Германия да се готви господин Санси от Финландия. Господин Марков, имате думата. Благодаря. Господин комисар, инвестициите от публичния сектор през изминалите години рязко намаляха. Сега комисията смята, че може да увеличи публичните може да замени публичните инвестиции чрез гаранции за частни инвестиции. Но ако едно дружество е сигурно, че ще реализира печалба, то би инвестирало още сега. Би трябвало частните инвеститори не могат да извличат печалби от проекти, които се реализират за общото благо. Съветът на економическите експерти, консултиращи германското правителство, заяви, че трябва да се прилагат изключително економически критерии Ако не се прилагат изключително економически критерии, то тогава би, би следвало да се инвестира повече в економически по-силните държави. Защо би следвало една държава да инвестира средства в този фонд, при положение, че изобщо не може да участва в вземането на решение за използването на средствата, тъй като се прилагат изключително економически критерии. Колегата от Финландия и след това колега от Швеция. Благодаря, председателю. Имаме нужда от инвестиции в Европа, наистина. Смятам обаче, че тези инвестиции трябва да бъдат продуктивни, а затова имаме нужда от търсене на пазара в Европа. Трябва да бъдем конкурентни, но способни и по цял свят. Трябва да се попитаме, имаме ли нужда от допълнителни средства, като планът Юнкер. Аз лично имам известни съмнения. Днес е нисък, е, ниск лихвения процент, 0,5% в Финландия, така че лихвените проценти не са проблем. Няма такива бариери пред инвестициите, също така количественото облегчаване наля много пари на пазара. Тези мерки би трябвало да са достатъчно. Притеснявам се, когато говорим за инвестиции, за заетост. Мисля, че влагаме всичките си усилия там и ще създадем един балон, който може да се пръсне в бъдеще и това ще бъде голям проблем за Европа. Искам да ви припомня, че проблемът също е, че имаме много противоречиви правила и политически цели в Европа. Нека ви дам няколко примера. Малките предприятия – Мисля, че за фирмите в момента има достатъчно кредити. Но цената е висока. Защо е висока тя за малките фирми? Заради банковия ни регламент. Той повиши цената на заемите на малките фирми. Т.е. от една страна правим нещо, повишаваме цената на кредитите, от другата страна се опитваме да направим нещо противоположно. Европейския съюз и националните правителства не биха поели рискове с тези фирми, а банките трябва да го поемат. Пактът за стабилност и растеж изисква максималния дълг да бъде 60%, а искаме днес държавите да взимат повече кредити. Това също е противоречимо. Не бива да забравяме, че имаме нужда от доверие в економиката. Не бива да се паникьосваме. Това се отнася и до Гърция, което скоро ще обсъждаме. Трябва да не законодателстваме толкова много и тогава може би ще има растеж в тази сфера. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е господин Андершон. Е- Благодаря. Всъщност, ние разполагаме с монетарни политики на инвестициите са ниски. Ето защо инициативата на комисията е наистина добре дошла. Тя има и чисто символична стойност и точно от това имаме нужда да дадем надежда на европейските граждани. Доста споменаха частните инвестиции, предприемачите, на които се разчита за съживяването на економиката. Каза се, че е много важно да се намали бюрокрацията. От частния сектор и инвестициите е, зависи дали ще се оправдаят очакванията. Беше отбелязано, че трябва да продължим да укрепваме и вътрешния пазар, но самият аз се безпокоя, защото виждам нарастващ протекционизъм. Би трябвало да виждаме по-голяма отвореност, повече търговия – това помага на всички. Помага изобщо на благосъстоянието. Затова ще кажа на европейския и националните парламенти, както и на комисията, че не бива да се позволява на този протекционизъм да се загнезди. Благодаря. Господин Андершон беше последният от изказалите се и сега ще дам думите на колегите за отговор. Първо на господин Московиси и след това на господин Артюи. Господин Московиси, ние вече наближаваме заключенията на дебата си и ясно е, че участниците се интересуват от проекта, те показаха своя интерес и разбира се, бяха зададени и въпроси. От моя гледна точка те са напълно оправдани. Този план беше съставен бързо но ние наистина инвестирахме цялата си енергия в него, както и добрата си воля. Разбира се, сега са важни резултатите. Но нека направя своите заключения. Първо, целенасочеността на проектите. Не за първи път го казвам, няма и за последен път да го кажа не е важно да се финансира каквото и да било. Трябва да е, се финансира не това, което така или иначе ще си намери кой да го подкрепи, а проекти като възобновяеми източници, енергийна ефективност, образование, инфраструктура за транспорта. Да, нуждите на държавите членки са различни, аз си давам сметка за това. Ние не можем да отговорим на всички специфични нужди, но поне ще се опитаме. Освен това, трябва да се изпълняват нормите на пакта за стабилност и растеж. Не искаме да променяме тези норми, не и сега. С това отговарям на въпроса за необходимостта от бюджетно консолидиране. Тези норми обаче могат да бъдат прилагани по-гъвкаво. Това беше казано и в съобщението на комисията. Не се въвеждат някакви нови правила, не се отказваме от пакта, а по-скоро тълкуването трябва да е такова, че да помага повече на растежа и заетостта. Аз ви приканвам да се запознаете с съобщението на комисията. То е много информативно и всъщност говори именно за необходимостите на държавите членки, разходите, превентивния и корективния инструмент на пакта. Имаме пакета от 6 предложения, от 2 предложения. Откакто те се приеха, ролята на Европейския парламент е все по- голяма, особено при разработването на економическите политики, защото ние не само се допитваме до парламента. Това е наше задължение, но принципно се обсъждат и трудностите в отделните държави членки. Като комисията редовно се отчита пред Европейския парламент. Има активни контакти и с националните парламенти, и с всички комисари. Аз съм бил и в германския Бундестаг, и там съм представил политиките не на тази или на онази група, а на комисията. И накрая, по-общото заключение. Основната тема днес е какво претендира да бъде този план. Дали наистина е тъй наречения New Deal или новия курс на Европа. Може би това е твърде амбициозно, но така или иначе Европа вече дълго време е в криза – Нашите предшественици в комисията направиха всичко възможно, за да стабилизират еврото. Тогава аз бях министър на финансите. Това беше нашата цел. Но сега сме в друг етап. Трябва да разчитаме на пакта за стабилност, както и на банковия съюз. Имаме нови програми, които ни позволяват по-голяма стабилност и на банковия сектор. Предизвикателството сега е различно. Ако има растеж, той е твърде бавен, твърде неубедителен. Много малко е инфлация, твърде много безработица. Да не говорим за нарастващия популизъм. Трябва да покажем резултати – затова казвам, че новото предизвикателство е да направим европейската економика много по-динамична и тук ни трябват инструменти, адаптирани бюджетни политики, може би по-голяма гъвкавост, но трябва да се изпълняват и структурните реформи и да се задълбочава вътрешния пазар. Не може да имаме множество вътрешни пазарчета. На трето място Европейската централна банка направи също своето усилие, тя ще каже мнението си, но според мен тя предприе мярка в интерес на Европа. И накрая. Това е нов подход и аз съм убеден, че ще доведе до повече растеж, повече заетост. Разбира се, ние сме достатъчно скромни, за да отчетем, че този план Юнкер не дава отговор на всичко, но ви уверявам, че комисията ще работи заедно с ЕИБ, с националните парламенти, Европейския парламент и ще изпълни своята отговорност. Знаем, че планът не е резултатът и от тук нататък ще работим за резултатите. Благодаря, господин Московиси. Сега моля да отговорите на въпроси или да коментирате. Господин Атуи. Президент. Благодаря, господин председател. Както вече казах, Европейския парламент отбелязва всичко, което се каза тази сутрин. Ще го имаме предвид при подготовката на гласуването относно правния инструмент, от който ще има нужда комисията за тази стратегическа инвестиция. Нека отговоря на колегата Галазенски, който попита за еврозоната. Може би трябва отново да се върна на този е, въпрос. Принципно еврозоната вече десетилетие работи под управлението на еврогрупата. Това е някакво квази управление. Еврогрупата, меко казано, не успя да наделее е, на ситуацията, защото видяхме кризата с е, държавното задлъжняване в еврозоната и държавите членки на еврозоната се оказаха с много специфични отговорности, които са различни от тези на всички 28 държави. Когато една държава членка изпадне в криза, не може да се разчита на европейския бюджет или всички 28 държави членки, които участват в механизма за стабилност или отпускат двустранно заеми. Не, тук е важна отговорността на държавите членки от еврозоната. Те са тези, които мобилизират необходимите финанси, които позволяват излизането от кризата. Ето защо са важни интересите на еврозоната. Необходимо е да се извършва надзор и на управлението на еврозоната. Говоря за управление на еврозоната, защото ние имаме Европейска централна банка. Капиталът се придържава от държавите в еврозоната. Мисля, че може да разчитаме на ЕЦБ, тя отиде дори по-далеч от предвиденото в договорите, но вижте какво прави САЩ и използва економически и парични политики, за да излезе от кризата. За това ни трябва един председател за еврозоната. Това според мен е необходимо, за да имаме много по-крепко управление. Същевременно в Европейския съюз не може да се говори за дискриминация в този случай. Всички държави членки, дори тези, които не използват едината парична единица, могат да се присъединят към еврозоната. Тя е отворена за тях. Но имаме Европейския механизъм за финансова стабилност, Фонда за стабилност, и същевременно няма инвестиции. Трябва да се поправи тази ситуация, да се даде демократична легитимност на еврозоната. Така че с това отговарям на въпроса, зададен от тези, които се страхуват, че може да настъпи някаква бъдеща дискриминация. Не, освен това, не бива да има недоверие между националните парламенти и Европейския парламент. Има ли доверие, то това ще доведе и до доверието на нашите съграждани. Доверие в Европа, доверие в плана Юнкер и стратегическото инвестиране. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господина Туи. Сега, колеги, аз като председател ще кажа няколко заключителни думи. И в основните изказвания, и в изказванията на депутатите от националните парламенти се говореше за това, колко е спешно да се предприемат мерки за възстановяването на економиката. Трябва да догоним също така по-бързо развиващите се економики. И двата елемента са изключително важно, важни, за да се постигне такава нова сделка за Европейския съюз. Ниският темп на инвестиции е и причина и резултат на загубата на конкурентноспособност и слабата инвестиционна популярност на Европа. Европа се разглежда като старомодна, като прекалено затрупана от административни тежести. Затова се предпочитат други дестинации за инвестиции, като Азия или Бразилия. Трябва да станем по-привлекателни за инвеститорите. Как? Като покажем, че може да има успех в бизнеса, да се насръчава бизнеса или пък да покажем, че сме голям пазар, като премахнем бариерите, които съществуват в единия ни пазар. Европа не бива обаче само да свива бюджетните си разходи. Трябва да се състезаваме е, с другите по отношение на качеството, което предлагаме. Нямаме нужда просто от работни места, имаме нужда от висококачествени, добре заплатени работни места. Както каза комисарят Московиси, трябва да инвестираме така, щото да отговорим на нуждите на утрешния ден, новаторство, научно-изследователска дейност и, както казаха и други колеги, да улесним растежа, като вземем допълнителни мерки, а не обичайните, които вземаме. Критиките сега, може би планът не стига прекалено далеч, или пък трябва да бъде по-екологосъобразен, или пък по-стриктен. Той не е съвършен, но за да можем да запазим европейския си начин на живот и социалната си система, трябва да намерим нови начини да управляваме економическото си развитие. Трябва да насърчим новаторството и да предприемем решителни действия за насърчаване на растежа. Може да изчакаме, разбира се, за да намерим идеалния начин, но най-доброто ще е да започнем да догонваме глобалната конкуренция и подробностите да ги решаваме по пътя, стига да се движим в правилната посока. Накрая, участието на държавите членки е изключително важно. Бизнесът не се създава в Брюксел или Страсбург. Дружествата работят навсякъде в целия Европейски съюз, във всички градове на съюза. Затова новата сделка ще успее само ако държавите членки я подкрепят. Нищо ново не е това, но отново искам да подчертая, че е нужно тясно сътрудничество между националните парламенти и структурите на Съюза. За структурните реформи ще можем да ги обсъдим през следващата ни сесия, която започва в 14 часа. За сега искам да благодаря на всички до мен, които взеха думата като основни оратори, както и на всички колеги, които споделиха становището си с нас. Благодаря и на унези, които просто слушаха и получиха нови идеи. Finally... И накрая При закриването на тази сесия ви каня на обяд с сандвичи. Мисля, че това е най-добрата информация. В Яхуди Менухин ще се проведе този обяд с сандвичи и след това продължаваме в 14 часа. Закривам това заседание. Благодаря ви.